Уважаеми колеги, добър ден! Господин Лонгрин, имате да кажете нещо ли? Моля. Моля да ме изслушате. Онези от нас, които са тук на време, и са си седнали по местата. Пет минути преди да е обявено началото на гласуването и са готови. Но пет минути по-късно от времето, в което трябва да започне гласуването, пристига председателят на комисията и започва да закусва. После постепенно влиза другите. Това е много неуважително към онези от нас, които са тук на време. След като е обявено, че гласуването ще започне в 9 часа. Всички трябва да са тук за 9 часа. Иначе това е проява на неуважение. господин Лунгрин, ще взема предвид вашата забележка. Затова веднага започваме. съобщения на председателя от решението на координаторите. Искам да съобщя, че решенията на координаторите на заседанието на 20 юни са ви раздадени в писмен вид, ако нямате възражения, до 12.30 ще считаме, че тези предложения и решения са прияти. Преди да започне гласуването, имаме послания от преводачите. имате възможност да, да си кажете съобщението. Достигнахме ден 17 от нашите протестни действия. Администрацията не прави никакви опити да реши конфликта. В резултат на това няма да продължи заседанието по-късно от предвиденото. Именно в 12.30 ще прекратим работа. Благодаря за вниманието. Благодаря ви, че проявявате уважение към работата на преводачите, т.е. преводът ще бъде преустановен в 12.30. Благодаря. Започваме с гласуването. Знаете, че беше отложено гласуването по права и задължения на пътниците, използващи ЖП транспорт. За това ще гласуваме доклада за Европа в движение, програма за бъдещето на глобалността в Европейския съюз, докладчик УИХЕЙ. Нека да направим пробно електронно гласуване, за да проверим присъствието. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Има достатъчно от всички политически групи. И така, преминаваме към гласуването. Компромис едно. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 26. Извинете, първо компромис 2. Кой е за компромис 2? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 26. Кой е за? Против? против, въздържали се, приема се. Изменение 27. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Компромис 3. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Изменение 33. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Измене... А, компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Изменение 40. Кой е за? Против, въздържали се. Резултатът не е ясен. Електронно проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 6. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 43. Кой е за? Против? Въздържали се? Струваме се, че се е отхвърля, но нека да проверим. Моля гласувайте електронно. Изменение 43. Начало на гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 44. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 45. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 46. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се.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 Край на гласуването. Отхвърля се. Отхвърля се. Само за да проверя дали сте будни. Отхвърля се изменение 50-то. Компромис 7. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 53. Кой е за? Против? Въздържали се? Резултата не е ясен. Електронна проверка. Изменение 53. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 8. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се.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 Изменение 87 за. 87 изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис 16 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 89 за, против, въздържали се, приема се. 17 ти компромис за, против,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 против, въздържали се, приема се. NV20 за, против, въздържали се, приема се. NV22 за, против, въздържали се, приема се. NV16 за, против, въздържали се, приема се. NV23 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 27 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 127 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 132 за, против, въздържали се. Резултатът не е ясен. Електронна проверка Изменение 132. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 133. Кой е за? Сто Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 138 за. Против? Въздържали се?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 Край на гласуването. Докладът е прият с 31 гласа за, 2 против и 2 въздържали се. pour les prochains points, la commission est déjà là. Voilà. Il faut qu'on étudie. Ah, Émilie Joie, c'est...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 Исмаил. Дали докладчикът е в залата? Далее, nous allons reprendre nos travaux, s'il vous Нека да продължим работа. Представени от Европейската комисия на предложението за създаване на Европейски орган по труда. Както знаете, в изказването си е, за състоянието на Съюда с 2017 председателят Юнкер предложи създаването на Европейския орган по труда с оглед да се подобри спазването на правилата на Съюза в социалната и трудова област. Европейската комисия представи своето законодателно предложение през пролета на 2018. Този орган по труда може да играе много важна роля в прилагането на социалните правила в областта на транспорта в частност, също и по отношение на командироването на работниците, времето за управление на МПС и каботажните дейности и други. Това са все досията, които гласувахме наскоро. Нашата комисия участва в работата по това важно предложение и изготвя становище към доклада, по който водеща е Комисията по заетостта. Днес ние ще изслушаме представени от Европейската комисия на това предложение и, и давам думата на господин Жуа, като представител на Европейската комисия за 10 минути. Моля ви да ни запознаете с това какво ще представлява този европейски орган по труда. След това ще изслушаме докладчика по становище и докладчиците в сянка. Разполагате с 10 минути. За мен е удоволствие да ви представя същността на предложението на комисията за създаване на такъв европейски орган по труда. Искам да подчертая, че това не е едно изолирано предложение. То е част от един широк контекст. Идеята е да се даде тласък не само на вътрешния пазар, а на един истински справедлив вътрешен пазар, който се грижи за трудещите се. Имаме няколко предложения в тази връзка. Виждате тук няколко примера. Прегледа на директивата за командироването, прегледа на правилата за координация в областта на социалната сигурност, през ноември 2017 година беше прият Европейския стълб на социалните права. В него се определят основните принципи във връзка с правата на работниците. Целта е да се гарантира един добре функциониращ трудов пазар. Искам да подчертая и пакета за мобилност. Вие много работите по него. Ако трябва да обобщя с една дума този пакет за мобилност, бих използвал думата изпълнение. През март 2018 година пък се прие пакета за социална справедливост. Част от този пакет е създаването на един орган по труда, който трябва да подобри изпълнението на приетото законодателство. Няма да ви представям сега подробно цифрите. Няма нужда да ви убеждавам в важността от един такъв орган. През 2017 година имаше повече от 17 милиона души, които живеят или се трудят в страна различно от страната им на происход. Увеличението е с 68% спрямо периода започнал през 2010 година до 2016 година. Първият въпрос би бил какво би представлявал този орган, дали е агенция? Отговора е да. Ако погледнете основополагащия регламент, там се следва един общ подход, по който се договориха трите институции през 2012 година. Трябва да се разгледа и правното основание. Там има различни членове. 46, 48, 53, 62, свързан с свободата на предвижване на работниците, координацията на социалната сигурност и член 91, който засяга транспортната политика в европейските договори. Значи транспорта наистина е взет предвид в основополагащия регламент. Бихте казали следното. Ако погледнем член първи, там не се споменава транспер, транспорта. Там има едно много общо по своя характер приложно поле. Това е вярно, ние решихме обаче, че не е разумно да има затворен списък с дейности в основополагащия регламент. Съответно, искахме да можем да променяме нещата с течение на времето. Само, че ако погледнете предложението, ще видите, че има ясно позоваване на транспорта, по-конкретно регламент 1071, достъпа до професии, както и бъдещото Лек специалис, свързано с командироването на работници. Няма да споменавам сега целите на този орган, ще го направя малко по-късно. Нека да кажа все пак няколко думи. На първо място, по-лесен достъп до информация. Достъпа до информация се основава на това заетите и техните началници да знаят какви са правата и задълженията им. На второ място, засилено сътрудничество. Това е ясна цел и в рамките на пакета за мобилност. И третата цел е посредничество между държавите членки. Сега накратко по отношение на задачите какво се има предвид под задача в областта на шосения транспорт. Преди това обаче две бележки. На първо място този орган няма да иземва задачите и правомощията на националните органи. Всъщност отговорност на държавите членки е да гарантират е, изпълнението. Това ще остане така и в бъдеще. С други думи, органа просто ще допълва действията на държавите членки. Втората бележка, нещо, което може би ще критикувате, този орган не изпълнява принудителни и няма принудителни функции. Ние залагаме основно на сътрудничеството. Смятаме, че то трябва да се улесни само по този начин от този орган би имало полза. Сега бързо да премина през задачите. На първо място достъпа до информация. Какво означава това за целите на шосейния транспорт. Няколко примера. Например, ЕЛАК може да събира информация за социалното законодателство в областта на шосейния транспорт и да публикува тази информация пред един единен портал. Този орган, освен това, може да се превърне в едно гише, за да подпомага заетите в областта на шосейния транспорт и дружествата. Втората задача, нещо много важно, този орган ще дава оперативна помощ на националните органи. Какво означава това в областта на транспорта? Може да се насърчава споделянето на данни и опит. Органите могат да организират срещи между националните изпълнителни органи. Знаете, че цифровизацията е много важна за шосейния транспорт. Този орган може да използва електронна база данни за обмен на информация. Трета задача, също много важна за шосейния транспорт, организация на съвместни презгранични инспекции. Знаете, че по силата на социалното законодателство държавите членки трябва да провеждат поне 6 координирани проверки, но само една държава членка може да се, прави, да се справи сама. Е, съответно, Европейския орган по труда може да помогне на държавите членки да организират такива координирани проверки. Анализи, оценки на риска. Агенциите се занимават е, традиционно с такива неща. Още нещо много важно. Законодателството в областта на шосения транспорт е много сложно. Понякога то се тълкува по различен начин в държавите. Затова този орган може да помогне с оглед на натрупването на информация за законодателството. Изграждане на капацитет в рамките на пакета за мобилност номер 1. Виждаме, че държавите членки е, вече не разполагат кой знае какъв капацитет за изпълнение този орган може да помага в това отношение, да помага с информация за изпълнението. Задача 6 медиация, задача 7 тя се изпълнява в случай на кризи. Какви са средствата предвидени за този орган? по силата на предложението на комисията. Смятаме, че в тази агенция трябва да работят 144 човека, командировани от държавите членки и бюджета трябва да бъде около 51 милиарда тогава, когато агенцията заработи с пълна сила. Ние сме оптимистично настроени спрямо този орган и вече предвиждаме бюджет за 2019 година. Смятаме, че агенцията може да заработи и да стане оперативна достатъчно бързо. Мисля, че е много важно комисията да се ангажира пряко в рамките на така наречената група на заинтересованите страни в областта на шосения транспорт. Знаете, че в тази група участват социални партньори. В тази група има 6 представители, трима са от профсъюзите, трима са от бизнеса. Тази група има консултативна роля. Тя дава становища за органите. И последния екран, който искам да коментирам. Както казах в началото на своята презентация, предложението беше направено от комисията на 13 март. Днес има съвет ЕПСКО. Българското председателство изготви един доклад за напредъка, който ще бъде обсъден от министрите. Що се отнася до Европейския парламент, работата вече тече. Комисията по заетост номинира докладчик господин Ленарс. Комисията планира да гласува по това предложение през есента, през октомври. Това означава, че в пленарна зала може да се гласува още в рамките на тази година. Комисията би желала да се приеме това предложение до края на мандата на Европейския парламент. Вече ви казах, че имаме бюджет предвиден за 2019 година, но все още не потвърден. Ние сме готови да започнем процеса на подготовка. Сега всичко е в ръцете на австрийското председателство. Те трябва да постигнат общ подход по това досие. Вече сме създали една консултативна група. Нейната цел не е да обсъжда това предложение, то ще се обсъжда и дебатира от съвета и парламента. Не, целта на тази консултативна група е да подготви всички оперативни и практически аспекти с цел създаването на този европейски орган по труда. Това са основните съществени черти на предложението. Аз съм готов сега да чуя вашите бележки и коментари, в случай, че има такива. Благодаря. Благодаря ви, господин Лежуа. Откривам дискусията и давам думата на господин Артур от името на докладчика, който не може да е тази сутрин. Благодаря. Колегата е Михал Детян, но той не може да присъства. Ще представя неговото становище на немски. Um, благодаря на представителите на комисията, уважаеми колеги. Колегата се извинява, че не може да присъства лично тук, за да представи своя документ пред комисията ТРАН. Той присъства на една друга конференция на тема Социална Европа. Става дума тук сега за създаването на Европейската, Европейския орган по труда и господин Юнкер в своето изказване за състоянието на Съюза миналата година направи сравнение с това защо има банков надзорен орган, а няма общ европейския орган по труда, който да надзирава вътрешния пазар. Колегата се радва, че комисията Тран има възможност да обсъди тази тема за тази тема съвместно с Комисията по заетостта. Има най-различни гледни точки по какъв начин могат да се подобрят условията по пътищата за водачите на камиони. Необходимо е да се съблюдава изпълнението на съществуващото законодателство. В противен случай няма да се стигне подобрение. Колегата се радва, че от гледна точка на транспорта също се разглеждат нещата и ние можем да дадем своя принос. Много е важно да се извършат проверки по пътищата да се извършват такива проверки, каквито се извършват по строителните обекти. Когато има трансгранични дейности, трябва да има и трансгранични проверки. В момента националните инспекторати са свързани ръце, когато предприятието се седалище в друга държава членка. Първо трябва да се направи нещо срещу тези дружества почтенски кутии, да се предвидят механизми за санкции съществуващите са неефективни. Новия орган трябва да подобри сътрудничеството между националните органи, създаде място за контакт за всички участващи. Водачите на камиони трябва да бъдат информирани за своите права и трябва да могат да бъдат обхванати и социалните партньори, когато има конфликти. Дейността на водачите на камиони е много страна и за това трябва да се вземе и това предвид. Необходимо да се постигне баланс между всички интереси и да се гарантира по-добре сътрудничество от страна на Европейския орган по труда. Колегата приветства а, факта, че ще бъдат взети предвид съображенията и на комисията ТРАН. Срокът за измененията е на 12 септември. Гласуването в Тран е на 9 октомври до 16 септември. Може да внасяте измененията. Искам да благодаря на всички и се радваме да работим съвместно по създаването на Европейския орган по труда. Благодаря. E, dziękuję e, bardzo Pani Przewodnicząca. Chociażby z racji tego, że skrót agencji... Благодаря, господин председателю. Това, което харесвам е, че съкръщението на агенцията е, съвпада с моето име Ела. Органът трябва да служи на всички, които имат нужда от информация. Органът никога няма да е против никого, ще подкрепя вътрешния пазар, свободата на придвижване и ще подсилва ценностите на Европейския съюз. По този начин смятам, че е крайно необходимо да се създаде такава агенция. Това също е и политическо решение. Всички цели, които описа комисията, достъпа до информация, създаването на цифров портал, обучението, консултациите, оказване на подкрепа на националните органи. Всичко това е необходимо. Много от предприемачите, а и от проверяващите търсят информация за европейското законодателство, за това какво е позволено и какво не в държавите членки, какво да се направи, така че да не се нарушава законодателството и да не се плащат глоби. По такъв начин разбирам аз дейността на агенцията. Няма да повтарям това, което беше казано, но имам въпрос. Не се ли опасявате, че агенцията ще дублира дейността на другите агенции? Няма ли да се намеси в компетенциите на националните органи? Може ли комисията да каже къде е седалището на тази агенция? Вече избрана ли е съответната държава членка или ще е възможно за държавите членки да кандидатстват за това седалище на агенцията. Искаме да видим какво е включено в становището и ще внесем изменения. Ако агенцията бъде създадена, това ще е от полза за пазара на труда, за работодателите и работещите. Искаме това да е от полза за европейското законодателство. La parole est à vous. Господин Злотовски има думата. Аз ще съм по-скептично настроен, отколкото колегата, която се изказа преди мен. Разбирам, че тук говорим за един вид трудова полиция. Ако държавите членки ще прилагат законодателството, за какво им е нужен нов, орган, чиято задача също е да изпълнява европейското законодателство. Вече сме говорили за този орган, когато сме обсъждали някои от досиетата и споменахме, споменавали сме този орган и преди който все още не е създаден и се надявам никога да не бъде създаден. Не виждаме никакви основания за създаване на такава агенция в контекста на субсидиарността. Всички въпроси, свързани с транспорта, се уреждат на национално ниво. Има и сътрудничество между държавите членки. Представителят на комисията също го спомена. Няма нужда, нови, нови, няма нужда да се ам, започва сътрудничество от страна на органа, който се предлага да бъде създаден, като такова сътрудничество вече съществува между държавите членки. Освен това, според нас ще има много високи разходи, включително и административни за държавите членки. Обхвата на правомощията на новия орган са неясни. Има възможност за разширяване на правомощията след извършването на оценка. Освен това, няма съмнение, че новата агенция ще иска повече правомощия. Това се случва със всеки един орган. Тук говорим за политики, които не трябва да бъдат хармонизирани. Например, структурата на възнагражденията. И така да обобщя. Предложението на комисията е опит да се справи с бюрокрацията, която е въведена посредством собствените им директиви. Комисията иска да се заде нов орган, който ще се справи с бюрокрацията, създадена от самата комисия. Не виждам никаква полза от това. Единственото, което харесвам е съкръщението ЕЛА. И въпрос към комисията. Какви ползи има според вас? за малките и средни транспортни предприятия. По-малко бюрокрация ли ще има? По-малко усилия ли ще полагат при попълването на формулярите или ще има повече разходи? Какви ще са разходи, които ще бъдат поети от държавите членки или ще са доброволни тези разходи? Дали органът ще има само координационна, координираща роля или ще поеме от правомощите на националните инспекторати. Имам и въпрос, свързан с седалището на а, органа. Благодаря, господин Златовски. Аз съм също докладчик в Сянка. Благодаря ви за представенето. Това е въпрос, който изисква много внимателно да се обмисли, защото ако бъде създадена такава агенция, тя трябва да е ефикасна. Знаете, че в Европа 2 милиона са движещите се по пътищата на Европа. Така че въпросите трябва да се поставят точно. Аз имам един въпрос по същността, господин Лежуа. Аз съм за такава агенция. Тя трябва да бъде създадена. А, освен това, а, считам, че ще има съществен положителен ефект. Въпросът, който си задавам е дали а, ако дадено правителство не желая да сътрудничи, какво му се случва? Или на Националната агенция? Какво точно става? Дали ще бъде санкционирана за момента не знаем нищо. Това е първият ми въпрос. И вторият ми въпрос, който също ми се струва важен, тъй като не разбрах много добре, дали тази а, агенция а, е заместваща някоя от съществуващите вече агенции, например, а, за а, безопасни а, и здравословни условия на труд ЕША или е изцяло нова агенция? Как ще работите с Европейската фундация за обучение и с Европейската фундация за подобряване на личния живот и професионалния живот? Тази агенция е свързана с заетостта, с труда. И аз се задавам конкретния въпрос. Какво ще направите в държавите, където има съкръщения на бюджетите на агенции по труда или инспекции по труда в някои държави членки, каквито се наблюдават през последните години. И на мен също не е съвсем ясно, че това трябва да е агенция, която да не се превръща в платформа за обмен на добри практики. Мисля, че не това е смисъла на такава агенция. Подобна агенция трябва да следи преди всичко за спазването на трудовото законодателство в Европа. Също трябва да се предвиди какви санкции могат да бъдат налагани, как ще се следи за спазването на законодателството в тази сфера. Виждате, беше казано също, че комисията гледа на тази агенция също и като на медиатор в случай, че има някакви спорове но кой ще защитава лицата, които подават сигнали за нередности в дадените предприятия? Кой ще бъде арбитър? Дали това ще бъде агенцията? Какво е предвидено? На следващо място. Какво гарантира, че тази агенция ще осъществява конкретен контрол? Вие имате доверие към държавите членки. Аз нямам нищо против държавите членки. Но а, когато се създава Европейска агенция, те трябва да има и контролиращи функции. И така, кой ще осъществява тази функция на контрола? Не знае точно какво е предвидено за в бъдеще. Остава да се види. Аз не бих искала това да бъде агенция, която се създава просто така, за удоволствие. Защото това е драмата на доста агенции. Ние искаме да ви помогнем, господи Лежуа, но тази агенция трябва да има конкретна роля, трябва да бъде ефикасна предвид на технологическата революция, цифровата революция, нещата бързо се развиват. На всеки три години ще трябва да се преразглежда мисията на тази агенция, защото нещата се променят междувременно. Това е господин Лежуа. Сега госпожа Билбао има думата. Gracias, президента. Había pedido la palabra, pero... Благодаря, госпожо председател. Още по-рано поисках думата, явно нещо не сме се разбрали. Вие изложихте как трябва да стоят нещата с новия европейски орган по труда. Това агенция, която според мен не трябва да бъде създавана непременно. И имам съмнения, свързани с правомощията на тази е, агенция. Това не беше обяснено много от комисията, затова искам по-големи подробности. Да речем, в транспортния сектор, в доклада за командированите лица става дума за един механизъм за докладване и националните органи какво могат да очакват те от другите? Има ли срокове за подаване на информацията, например? ще има ли някакъв адхок механизъм, който ще съдейства за сътрудничество между държавите членки? Как точно ще функционират нещата, не мога да си представя. Споменахте социалния стълб. Ноември 2017 беше гласуван той и за първи път е, беше изготвен списък с препоръки към държавите членки. Това много ме зарадва този социален стълб, ако бъде приложен на практика, каква ще е точно вашата роля в рамките на социалния стълб или частност ролята на този орган? Правомощите също бяха споменати многократно. Сега относно целите. Достъпа до информация, упростен достъп. И информация до пазарите на труда в отделните държави членки или отделните а, сектори, какво точно ще се изисква и сътрудничеството да бъде подсилено, какво точно ще бъде предмет на сътрудничеството. Има вече няколко пакета до сега, които сме приели и а, там се посочва да се създадат а, места за контакт защо тогава не се спомена създаването на тази агенция, щом тя е толкова спешна? Агенцията ще поеме ли правомощи от държавите членки? Как точно това ще изглежда на практика и как ще се осъществява това сътрудничество? Какви правомощия се предвиждат за агенцията? До каква степен ще имат право те да изискват нещо от държавите членки? Ако създадем Европейски орган по труда, който е, ще се занимава и с други неща, освен събирането на информация, достъпа до информация и проверките. Какво друго ще прави? Против, ако няма други е, дейности, това ще е един орган, който събира информацията, но не може да изисква нищо от никого. Държавите членки нямат никакви задължения към този орган. И е един европей ски работник ще може ли да се обръща към този орган? Дали ще има а, такъв вариант? Ще се радвам, ако на този орган се предоставят повече правомощи, отколкото вие посочихте. Не знам дали тази възможност сте обмисляли или сте изключили, но ще се радвам да разбера точно какво сте си мислили Смятате ли, че трябва да се отиде по-нататък? Готови ли сте да го направите? Ние в парламента сме готови да ви подкрепим при изграждането на тази е, агенция. Госпожа Реводелон има думата. Благодаря, госпожо председател. Предложението на комисията е резултат на една дълга битка, воден от Европейския парламент за по-добре прилагане на социалното законодателство и по-добре отстояване правата на работещите. Това е важно, за да се постигне напредък в социална Европа. От тази гледна точка сме доволни. В предложението на комисията се предвижда през 2019 да задейства агенцията а това реалистично ли е, като се има предвид, че има доста все още нерешени досиета за този законодателен период? Напълно съм съгласна с казаното от госпожа Билбао относно отражението върху сектора, как ще, вашата е връзката между регистъра за автомобилните превозачи в Европа и тази агенция? Ще има ли някакви функции на контрол спрямо националните органи? За сега това не е така и това е слабост. Например, ако има неспазване на законодателството или ако има не спазване на сроковете, които се изискват за предоставяне на необходимата информация. Това са все въпроси, които са важни за доброто функциониране на подобна агенция. Господин Бах има думата. Няма нужда да посочвам колко важен е този орган. Колегите, които си изказаха преди мен, вече го посочиха в транспорта особено този орган ще има много голяма полза. Агенцията ще се занимава с много неща и както вече колегите казаха, необходимо е агенцията да бъде подкрепена с предоставянето на редица правомощия и се съмнявам дали съвета ще е съгласен да направи това. Въпросът ми е сходен на този на председателя Карима. Как ще протича сътрудничеството с, с, с настоящите агенции? Как ще изглежда на практика взаимодействието и между органите в държавите членки? Този въпрос е много важен. Разочарован съм от докладчика, който посочи, че националните правомощи не трябва да се оспорват. Това обаче ми се струва, че е ключов елемент. Агенцията трябва да разполага с достатъчно правомощия, които да са с по-голям обхват от тези национално ниво. Когато създавахме железопътната агенция на ЕС, тогава говорихме, че тази агенция трябва да има повече правомощия, така че да може, освен да консултира и да упражнява контрол. Така че с тази възможност агенцията да има по-силни правомощия е много важна. Господин Рике, благодаря. Аз не съм против агенцията, но имам въпрос към комисията. Тъй като Европейския съюз няма компетенции в тази област, според договорите, има ли някаква възможност да се възложат изпълняващи или а, контролиращи функции на подобна агенция. Това, което предлага комисията, ми се струва, че е в съответствие с договорите, така че това е свързано с обмен на информация, с координация, но в никакъв случай подобна агенция не би могла да има арбитражни или контролиращи функции греша ли в това отношение? Какви могат да бъдат мерките, които да бъдат по-ефикасни? Благодаря, господин Рике. Господин Лежуа, бяха ви поставени много въпроси, така че ви давам думата, за да отговорите на тези въпроси. Благодаря ви много. Искам да реагирам а, на положителните, а, положителното отношение, изразено по различен начин, но положително като цяло относно правомощията на тази агенция. Първо, относно може ли да има някакво препокриване на функциите на тази агенция. Има доста дейности, които са в правомощията на органа Генерална дирекция заетостта се занимава с голяма част от тези въпроси. Платформата за недекларирания труд, има група експерти за командированите работници. Всички тези дейности сега ще бъдат обхванати от тази агенция. Разбирате, могат да се оптимизират и всичко това ще стане в рамките на един орган. Дали ще има препокриване с националните органи, не би трябвало да има такива, тъй като националните органи ще запазят своите отговорности, свързани с правоприлагането. И ние само ще допълваме действията на тези национални органи. Относно седалището, все още на ранен етап са дискусиите в съвета по този въпрос. Общият подход от 2012 година, договорен между трите институции, изисква държавите членки да вземат решението. Да, аз ще взема предвид резервираните коментари на господин Златовски, че няма да има нужда между държавите членки, тъй като това сътрудничество и без друго работи вече е добре. В моята презентация аз посочих, това не е така. Например, задълженията на държавите членки да организират 6 съвместни проверки, което изисква координация и съвместни действия от държавите членки само половината от държавите членки участват в подобни действия. Това, което искаме да се доразвие, е едно по-интелигентно правоприлагане, за да се намали тежестта върху фирмите, като се опростят формалностите, намали се административната тежест, тежест и от друга страна, като насърчаваме по-доброто правоприлагане чрез подобряване на сътрудничеството между те членки. Госпожо председател, вие ми бомбардирахте с въпроси. Първо, дали държавите членки, които не искат да сътрудничат, ще бъдат санкционирани? Не, ние нямаме такива правомощия, предвидени за агенцията. Ако сте запознати с проекта за регламент, ако държавите членки откажат да участват в съвместния контрол, трябва да дадат обяснение, да обосноват този свой отказ. Но иначе нямаме някакви възможности този орган да налага санкции относно връзките с другите агенции. Няма да се отразя тази нова агенция върху дейността на другите агенции, но те трябва да си сътрудничат е, с е, тези агенции е, и агенцията. Ще има група съветници, която ще бъде оперативна. Там ще са представени държавите членки, различните заинтересовани страни и съществуващите агенции, именно за да се види по какъв начин могат да си сътрудничат по-добре. Вие споменахте и за наличието на ресурси в държавите членки. Това е въпрос, който също сме предвидели в оценката на въздействието по пакета Мобилност 1. Това е все пак в ръцете на държавите членки, но агенцията може да позволи по-добре да се използват ресурсите, въпреки че те не са достатъчни в държавите членки. Една държа... агенция не трябва да бъде фиксирана във времето, тя трябва да може да се развива, да еволюира. И това е предвидено в проекта за регламент за Предвижда се преразглеждане 5 години след създаването на агенцията. Еволюция не означава, че нещата не трябва да са неясни от самото начало и че ако се запознаете с проекта за регламент, ще установите, че нашето желание е ясно да се посочи какви са сферите, в които може да действа агенцията. Регламент 1071, например, това предвижда борба а, срещу дружествата от а, тип а, почтенска котия. В пакета Мобилност 1 ние настояваме за сътрудничество между държавите членки, системата IMAI и този орган може да да допринесе за по-доброто сътрудничество в това отношение. Имаше въпрос относно правомощията на агенцията по отношение на компетенциите на Европейския съюз и че тук трябва да се направи разграничение между социалната сфера, която е в компетенциите на Генерална дирекция заетост. Това е компетентност, която се споделя с държавите членки и Европейския съюз. Тоест, това е сфера на сътрудничество по-скоро. Ако вземем сферата на транспорта, най-вече автомобилния транспорт, тук нещата са различни. Има е, силни и изключителни правомощия на Съюза в тази сфера. Те са ясни, съществени така че нещата опират до политически избор. Това беше в отговор и на въпроса на госпожа Билбао. Вие и госпожа ам, Ревлон също го каза. Вие говорихте за подсилване на функциите за контрол и санкции от страна на, на агенцията но мисля, че в крайна сметка съветът и Европейският парламент ще решат кой ще бъде пункта, в който да се намери нужния баланс. Госпожа Дели, да. Ние имаме график. Така че сме си дали време. Мисля, че септември. Така че разполагаме с доста време, за да обмислим нещата добре. Благодаря на комисията за отделеното време. Но ще трябва да направим една пауза, защото малко изпреварихме предварителния график, но не много дълго. Само 20 минути. Внимавайте, моля ви, слушайте. Ще има обмен на информация при закрити врата с е, комисаря Булч, Булц по бюджета, различните аспекти на пакета за мобилност. Това ще бъде в 11 часа в тази зала при закрити врата. Всички депутати са поканени да вземат участие. И така ще се видим отново след 20 минути.